Vamos a comenzar la sesión porque tenemos... Е, добре, да продължим а, работа. Имаме около час, час и 10 минути на разположение. Ще обсъдим положението на бедуините в Близки изток, в, в а, Израел и Палестина. Както и добре известно, вниманието ни често се насочва към конфликта между палестинците и Израел. А в случая говорим за положението на бедуините в Вижен Израел. Те са 20-12% от населението. Население, което е почти забравено. А те не се признават от държавата непрекъснато биват заплашвани. Разрушават къщите им в запад, на западния брак. Конструк... Сгради, финансирани от Европейския съюз, също биват разрушавани. Въпросът е какво може да се направи, за да се подобри положението на мигрантите в Близкият изток, на бедуините в Близкият изток. Гости. Ще дам думата първо на професор Алканауи. Имате 8 минути. Добро утро. Много се радвам, че съм ваш гост. Само 8 минути имам, но съм, се надявам, че през, е, през дискусията ще има възможност да отговорим на въпроси. Аз съм а, е, е, професор в а, а, а, професор Канауи в университета Бен Горион в Бершева. Аз съм занимавам с научна изследователска работа. Значи, провеждал съм изследвания и това е от няколко години. Един от проектите ми е изследване на въздействието върху социологическите, економически и политически процеси, свързани с преходът, който преживяват бедуините. Аз продължавам да живея в един от големите бедуински градове в Южен Израел. Там си живея. Живея в Бершеба, в Тел-Авив живял съм и другаде. Когато говорим за бедуините, не говорим за различна нация, говорим за едно население, което живее в Галилея и в южната част на Израел. Около 250 хиляди души, около 30% от местното население. Около 60% от тези хора са под 18 годишна възраст. Тоест става дума за млади хора. В град Врат, вторият по големина арабски град в Израел, около 60 хиляди души. 26 хиляди деца посещават училище от детска градина до гимназия. Тоест, това население трябва да бъде а, взето предвид а, а, и да се, някой да се погрижи за него. Има 60% признати а, а, села и 50% непризнати. Има значи, голяма разлика между а, еврейския сектор и между бедуинския сектор по отношение на услугите, които се предлагат. А През последните няколко години обаче сме свидетели на повече инвестиции за бедуи, бедуинската малцинствена общност. Достатъчно ли е това? Не, не е достатъчно. Виждаме също така намаляване на броя на децата в училище. Все повече жени, момичета посещават училище, даже повече от момчетата. Да, разбира се, има разлика между еврейския сектор и бедуинския сектор. А, много отношения, но това се дължи на правителството. Но все повече фондове се отделят за бедуиновското общество. Като някой, който е наблюдавал и двата сектора, а, Мазравия, там е моя бивша студентка, значи понякога имаме по двама-трима души в курс. Само двама-трима души са бедуини от всички студенти. Много пъти в моите класове. Но в, в държавата Израел има голяма разлика между периферията и центъра. А когато говорим за периферията, става дума също така и за евреи, които живеят в периферията на държавата Израел. Преди преди един месец в един от колежите, Бахма, 80% от студентите са евреи, 20% са неевреи. Е, ако посетите Каат Малахи или пък други села наоколо, за да видите какво е положението там. Дори в моят град Рахат, Има къщи, които са, жилища, които са много по-добри, отколкото в селото, което споменах. Преди две години 42 лекари бедуини издържаха изпитът за доктори в израелската, израелската медицина система, здравна система. В Хатмалах и колко са? Нула. Нито един няма от лекар от там. Тоест, очевидно съществува разлика, но вече и нещо се случва в Израел, нещо става там. Повече инвестиции и ресурси се отделят за бедуините и техните общности. О, да, всичко това е свързано с проблемите на едно, една общност, която преживява преход. като бедуин, аз съм горд за това, че съм бедуин, мусулманин, бедуин, който живее в Израел. Аз обаче също критикувам нашата общност, защото съществуват културни и социални феномени, които а, засягат развитието на нашата общност. Например, полигамията, многоженството, нивото на насилието. Казах това по израелската телевизия. И бедуините ми помагат. Аз съм изследовател и трябва да говоря истината а, и да говоря от името на онези, които нямат глас, които не биват чувани. През последните няколко години над хиляда души са от нашият, нашата общност са жертва на убийства. И те са бедуини. Казвам го това по медиите. Е, значи това е Нещо, което засяга, пречи на развитието на нашето общество. Това е част от прехода. Знам, че не е лесно за нашето общество да, да прави прехода от един традиционен начин на живот към модерният да, живот. Но а, трябва да се разбира, че а, това не е лесно. Съществуват проблеми с земята. Обсъждали сме този въпрос. Има а, големи различия има празноти и, и в двете общности, които трябва да се попълват. Какво ми се иска да видя в израелското общество и с това а, а, започнах. Въпросът за мултикорпорализма. Дори тук в Европа и в САЩ, а, аз съм не само израел, израелски гражданин, но и канадски. А, мога да живея било в Израел, било в Канада. Но когато видя какво става в Европа, в Израел, в САЩ, в Канада, въпроса за многообразието и мултикултурализма трябва да бъде решаван, защото между двата, двете общности в Израел има голяма раз, големи различия. И ние, и евреи, и араби, и бедуини трябва да работим за преодоляване на тези различия, защото има и предразсъдъци понякога, <clears throat> настроения, нещо, с което трябва да се борим. Значи, многообразието е нещо, за което трябва да се борим. Защото а, с други думи, в Израел сме свидетели на, примерно, на все по-голям брой студенти или ученици в образователната система. Всяка година над 5000 ученици завършват гимназия в бедуинските райони. И само 16% от тях отиват в университета, да продължават с висшето образователна система. А, значи в образователната система, в университетите, е, много малък брой отиват. От една страна ще кажете, недостатъчно е средствата, които се отделят за образователната система. Но ако погледнем висшето образование, отиват средства за професори, за в помощ на студентите, и то не малко средства. Немалко средства се отделят за подкрепа на студенти не евреи а, и тези пари ги отпуска правителството, значи им стават и хубави неща. Трябва значи да разглеждаме цялата картина. Не всичко е черно. Има и черно, има и бяло. А аз съм а, професор, аз съм а, научен работник и трябва да разглеждам цялата картина. Картината не е само черна, тя е черно-бяла. Трябва да правим разлика между държавата Израел и правителството на Израел, което, за съжаление, повечето от нас, говоря за нас, израелците, а, не правим тази разлика. Една секунда още и приключвам. Тоест, правителствата идват и си отиват, но държавата Израел а всички сме съгласни, държавата Израел е място, където всички заедно ще трябва да живеем. Правителствата могат да променят политиката си, а, но ние трябва да упражняваме натиск върху правителството да промени отношението си и да помага на бедуинската общност. Благодаря. Рауя Абуравия, que es abogada en en el Negev, сега ще дам думата на госпожа Рауя Абурабия, адвокат в Асоциацията за защита на гражданските права в Израел. Идеята за това изслушване всъщност бе предложение на този център. Luego, posterior ще имаме връзка с помощта на Skype за следващите изказвания, но надявам се, че ще можем да ви слушаме, госпожа Араба Гоя. Сега говорим по този въпрос вече много години. Това е проблем както в местен план, така и в международен. Преди създаването на ДВД, държавата Израел, 70 хиляди бедуини живееха в пустинята в северо-источна, където се занимаваха с котовътство и а, а, земеделие. Между 500 000 акъра са образ... обработваните, след което обаче започва изселването от тези райони и 11 до 18 000 бедуини остават. Бедуините в Негев съставляват наистина голяма част от младсинството в Израел, етническа местна общност. Е, те всъщност са особено население със свои характеристики, организирани от социални структури и а, е, привързани към земята, но сега вече са а, е, подлежащи на нови правила вследствие създаването на израелската държава. Е, пред няколко години бе признат официално местния характер на жилищите. 46 са селищата, повечето от които Израел официално не признава и не включва в своите, а, е, а, своето градско устройство. И 50-те години а, помним как Израел изсели и изгони голямо количество бедуини и ги ограничи в а, ограничени зони. Така че в последствие те живеят на практика под е, военен режим, който ограничава както движението им, така и човешките им права. Бедуините не могат да се върнат по родните си места и така продължава техния начин живот вече 60 е, години. Тези, които живеят в тези региони преди 48 и след това, дори и те, на тях не, не са признати правата върху земите. Това е една целенасочена политика, насочена срещу арабското население в пустинята Негев. Необходимо е да преминат през урбанизационен процес и да се откажат от е, оригиналния си начин на живот, а именно, както казах, замеделие и скотовътство голяма, големи зони от Негев е, подлежат на прехвърляне в ръцете на а, а, израелската общност. И около 3% от пустинята Негев, която е 3 милиона екра, всъщност е територията, в която живеят бедуините. Около 100 000 бедуини живеят в около 46 непризнати селища в тази зона. Някои от тях е, са процес на признаване. 35 обаче от тези 46 са непризнати за закони. Е, подготвя се 65-та година закон за застояване на територията, напълно пренебрегвайки е, бедуините. И а, е, селищата, в които бедуините живеят, в градоустройствения план са описани като замеделски е, зони. Просто е забранено и строителството на жилища в тези райони. Така че бедуините са в невъзможно положение. Това продължава до днешно време. Те нямат право на жилище, на собственост и а, е, когато а, те а, развиват е, е, своята дейност или просто създават семейство, това се възприема като е, нарушение. Разрушават се къщи, техните жилища, но те са ги построили, защото е необходимо да живеят някъде. Това се дължи на политиката на държавата, която им отказва право на жилище и собственост. Жителите на непризнатите а, градове или селища са на практика несъществуващи. Тя нямат връзка с системите водопровод, а, електричество. А, а останалите услуги, например здравоопазване, се предоставят само в ограничен план и освен това те нямат право на собственост върху земята. Така че всичко това е проява на организационната политика на страната, механизъм, който е наказателен а, срещу тази общност. Бедуините а, би трябвало да са концентрирани в максимално малка зона, в сияж зоната. Ограничената зона е целта на политиката, т.е. за да може да има политически контрол върху тях и да се минимализират а, до голяма степен всякакви а, разходи, свързани с а, тяхното съществуване. Израел продължава да провежда своята дискриминационна политика срещу общността, техния начин на живот и ги лишава от правата върху земя. Същевременно се създават в Негев нови еврейски селища, повече от 100 вече съществуват в пустинята Негев, някои от тях само с по 300 жители. 16 000 е, ферми са изградени без е, разрешение и е, ретроактивно се признава статута им за законен. Има и правителствен план за евакуиране на селище, за да може да се изгради еврейско такова със същото име Херон. Заместник председателя на Националния съвет за сигурност възнамеряваше едностранно да изгони бедуините от техните жилища, да бъдат разселени около 70 хиляди бедуини, с забрана те да обжалват положението си в съда. Планът се разви бързо, и стигна до резолюция за е, населението от бедуини в рамките на 5 годишен график. Административният процес, насочен срещу бедуините, е изключително непочтен, защото им се отказва правото на земя и те а, трябва автоматично да изпълнят правата, процесите, предведени в този план. Продължава този процес с всякакви средства, включително градоустройствения план на Израел. Сега, що се отнася до въпрос, свързан с съществуване, достоинство, право на земя и проче, очевидно тук има окончателно пренебрегване на, на международните права в тази насока. Очер и е необходимо да се обърне внимание на защитата на правата на тази общност. Израел е, е страна по много от тези международни споразумения, включително право на достоен живот, собственост и за запазване на културната е, специфика на общността, въпреки това. Имайки предвид международното хуманитарно право, има право, което е, е, защитава бедуините, има и декларация на ООН в тази насока, включва се задължението да не се изселват насилствено бедуините от зоните, в които живеят, без тяхно съгласие и без пълна компенсация. Местната общност е, трябва да запази правото си на контрол на тези исторически техни земи, включително с ресурсите и имат право да, на тези земи и ресурси, които те е, насилствено са им отнети. В заключение, ние пред, предлагаме на подкомисията човешки права да подготви резолюция пред Европейския парламент в подкрепа на жилищата на бедуините в пустинята Негев. А, освен това, е, публично да отрече събарянето на жилищата на общността в тези зони. А, разбира се, да се посетят тези, тези зони, да се посети с, с, представители на Израел, непризнатите жилища на Бадуени и да се а, започнат преговори с Израел. Що се отнася до политическия диалог между ЕС и Израел, да насърчи а, тези преговори и да да се проведат преговори за признаването на непризнатите жилища, да се възстановят съборените е, жилища и да има конкретни разпоредби за правна закрила. Да се посетят е, също така и е, съборените е, селища на бедуините. Благодаря, че ме изслушахте. Елена Манкуси Мантери, сега давам думата на госпожа Елена Манкуси. Сърдечно добре дошла. Благодаря. Благодаря за поканата да участвам като член на този панел. Аз а, съм все с връзка в а, службата а, за помощ и инфраструктура на ООН за палестинските беженци в Близкият изток. В зап, на западния бряг повечето от бедуините са от, от пустинята Негев <clears throat> в южната част на Израел. Имаме пет главни племена, които живеят на Аджахалин, Анхамадин, Анашайн и Аласме в които има голяма, голям брой общности, които живеят в, в на западния бряг на река Йордан. Трето, традиционно са живели в, в пустината Негев през края на 40-те и 50-те години, когато се сблъскват с силите за сигурност на Израел. След подписването на споразумението от Осло в началото на 90-те години, повечето от тези племена се настаняват в така наречената зона С, където е, Израел упражнява контрол върху планирането и строителството. Обикновено тази зона С се използва от Израел за военни цели. А, и а, зоната около Иерусалим включва и зона за изграждане на нови селища, така наречената за селище Иуал, което ще се състои от 15 000 нови жилища. А, това е част от създаването на непрекъснат обръч от израелски селища около град Ерусалим. Нещо, което подкопава възможността за решението за две държави и, и би е, спънало географското единство на западния бряг. Израелските власти с а, е, е, значителна политическа подкрепа имат планове за презаселването на много от бедуинските общности, които се смятат за пречка за разширяването на новите селища. Има такива 26 общности в тази област обла, сектор С, които могат да бъдат презаселени, преместени от административната, административните органи на израелската армия. Става дума за няколко хиляди души, повечето от които са бежанци, също обект на грижа от, на агенцията, която представлявам. Има 2500 души в коридора Ерусалим Ерихон. Значи, идентифицирана е опасността от възможното преместване на тези хора. Враждебната среда, в която тези хора живеят, се дължи главно на действията на израелските военни. Те са заплашени от насилствено преместване, нещо, което е нарушение в нарушение на Женевската конвенция. Днес как, да ви обясня какво имам предвид а, за принудата, за която става дума. А, значи, те се живеят при редица ограничения, а, план, план, ограничения в планирането и строителството. Тоест, всеки план, който се представя за одобрение, за планове за инфраструктура, услуги и прочие, биват отхвърлени от властите, които одобряват плановете за подобни а, а, инфраструктурни проекти. По тази причина тези общности а, редовно са заплашвани от разрушаване на построеното и пребестване. Нещо, което се случва много често. Войници или други от израелската армия влизат в, в селищата, правят снимки и се опитват да принудят или убедят живеещите там да се преместят. По този начин се подкопава традиционният живот на тези а, общности. Значи, чрез а, а, сплашване и насилие се преследва тази политика срещу това население не е необходимо да се каже, че много случаи на насилие е, стават нещо все по-обичайно, както неодавна се случи. И това отразява увеличаваща се политическа тежест на движението на заселниците в Израел. Неодавна имаше а, намеса на групи, които лично нападнаха посланникът на ООН в района на Иерусалим. В Кнесета също се направиха искания да бъдат преместени бедуинските общности. Някои бедуини или техните общности може би са съгласни да бъдат преместени, но независимо от това, този трансфер във всички случаи трябва да се разглежда като насил, насилствен в условията на насилие, принуда, в условията на принуда, които царят в този район, които са в нарушение на Женевската конвенция. Не трябва също така да се забравя, че пред нас преместването на тези общности ще бъде свързано с друга незаконна дейност, а именно изграждането на незаконни селища върху окупираните земи. Незаконно, то е много отдавна признато за такова от международните организации и значи, предстои още един такъв подобен незаконен акт. Ние работим с бедуинските общности и те изразяват становището на тяхната общност. Искат да ги заселят в урбанизирани поселища, нещо, което ще разруши техния традиционен начин на живот, ще го унищожи. А също така призовава се за нови решения, за задаване на инфраструктура, и услуги за тези хора, които в момента не съществуват. Като окупационна власт Израел по международните закони е, има задължения, е, много ясни задължения да, защ, да, да защитава, да закриля населението е, съгласно Женевската конвен, е, конвенция. Население, което живее в окупираните от него територии. Е, тази защита е, е, е разписана в член 49 на конвенцията. Е, там се казва, че не, не трябва да се допускат насилствени действия, заплахи, принуда и, или пък да се създават условия за разрушаване на съществуващите а, структури и инфраструктура. А, призоваваме израелските власти да преустановят а, сегашната политика и да се откажат от преместването на бедуинските общности. Да преустановят всички дейности, които допринасят за създаване на атмосфера на принуда. Разрушаването на собственост от страна на израелските власти принуждава бедуините, включително и децата, да напускат домовете си, да напускат местата, които, в които са живели повече от 60 години. Това е абсолютно недопустимо според международните хуманитарни закони. Израел трябва да уважава достоинството на бедуинските семейства, а съгласно Женевската конвенция, семействата, бедуинските семейства и техните домове трябва да се смятат за напълно защитени. Преместването на бедуинските семейства и бедуинските общности е повод за сериозна загриженост, то е нарушение на международното право. И искаме да призовем всички страни, подписали конвенцията, че предстои подобно насилствено преместване, което е заравено от Женевската конвенция, също така от международните закони за защита на правата на човека. Благодаря. Благодаря, казва председателката. А сега да се опитаме да се свържеме по скайп с господин Карим Джурбан, директор за научни изследвания на място от неправителствената организация БЦЕЛЕМ.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 Благодаря. Наистина много е важно да изслушаме това, което вие ни казахте. И в парламента наистина ние ще работим, за да включим в дневния ред всичко казано от вас. Благодаря ви. Tenemos muy poco tiempo. Eh, quiero que sepan todos que... Имаме твърде малко време. Трябва да знаете, че този въпрос ще бъде обект на занимание от наша страна. Ще се опитаме да влезем в контакт с ресорните министри в Израел и също така посланиците на Израел. Сега давам думата на Тома Зайлер, но, пак повтарям, нямаме много време. Трябва да остане време и за въпроси, защото в 11.15 трябва да прекратим заседанието. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на нашите гости. Естествено, аз съм съгласен. Мога да се присъединя към казаното от оратора за израелско-палестинския конфликт. Става дума за конфликт, който със сигурност е неоправдан в Израел, имайки предвид какво се случва там. Общността на бедуините е изложена на опасност бедуините се поставят и под натиск, е, прилагат се към тях принудителни мерки, те се преселват на места, които не са подходящи за живот, така че тук имаме и хуманитарни проблеми. Те живеят в един район, в който израелските посалници искаха да се настанят. Тук е, става дума за международното хуманитарно право и въобще за разпоредбите на хуманитарното право. Няма альтернативи, непрекъснато се нападат лица и също така е, съоръжения, които са изградени от Европейския съюз. Освен това има неправомерно отнемане на частна собственост. Всъщност аз мога да се присъединя към казаното от госпожа Брайлер като член на групата на социалистите. Със сигурност тя ще постави въпроса за неотложна резолюция. Това ще направя още по време на следващото пленарно заседание в Страсбург. Имам предвид е, като аз, като член на групата на социалистите. Благодаря, господин Панцери. Следващият оратор, всъщност колегата Панцери каза това, което исках да кажа аз. Искам да добавя нещо. и Имам известни опасения, когато се говори за мултикултурализъм. Аз съм човек, който се занимава с научни е, въпроси. От една страна мултикултурализма води на, към доминиране на мълцинства, които се толерират. Беше посочено, е, че Прауър планът е план, който засяга етнически аспекти. Какво е отношението ви към този план, госпожа Окен? Благодаря много. Напълно съм съгласна с казаното, но имам няколко въпроса. Два въпроса най-напред към външната служба. Бих искал да зная какво прави външната служба по относно това непрекъснато събаряне и разрушаване на проекти, които са финансирани от ЕС. Е, именно изграждането на домове за бедуините. През май имахме дебат в пленарна зала, но не виждам нищо да се е предприело от Върховния комисар. Е, така че бис, бис, искам да попитам какво се случва. А сега, е, имайки предвид всичко казано до тук, в израелските медии, например, на 7 ноември една статия искам да цитирам е, за възстановяване на е, средствата по инфраструктурен проект и след това показаното от Мусава Сентера. Казахте, че европейските дипломати са посещавали а, жилища и селища, които са в риск от зарушаване. Така че а, правили се достатъчно относно отстояване основните права на а, бедуините или само депутати извършват това. Аз искам да кажа, че съм заместник председател на комисията за Палестина. Много пъти съм работила по тази въпрос и посещавала хората, но какво могат дипломатите повече да предприемат? И на последно място, разбира се, НПО, е, неправителствените организации, правозащитниците са под сериозна заплаха в Израел. Много смели стъпки се предприемат и е, питам ви как виждате възможността си да работите, да изпълнявате задачите си, така че да предоставяте на нас вярната информация относно нарушенията на човешките права, защото ние, разбира се, имаме всички права да действаме. Както вече казах, ние правим така, е, но наистина тук се нарушават нашите закони, така че ние сме в правото да направим нещо. Се предприема твърде малко. Благодаря, госпожа Oken, господин Bieg. E, oczywiście Państwo opisali tutaj... Да, разбира се. Описахте как стоят нещата сега. И засегнахте раз, лични проблеми в зони, където има голям процент бедуинско население. Хора, които би трябвало да могат да запазят своята номадска култура и, и история. Тук сме изправени пред проблеми, които на практика са предизвикани от цивилизацията, която не се държи приятелски към тяхната култура. Това е вярно. Това е вярно и за много други области, както знаем. Така че аз имам един въпрос. Дали има някакви резултати от вашата дейност при наблюдението на положението? Разбира се, освен от негативните примери, които посочихте, дали можете да посочите и други примери, където има конкретни проблеми, но пък са разрешени след предприяти мерки? Или има ли положително въздействие от политиката на Европейския съюз в този смисъл при разрешаване на някои проблеми е, на бедуинската общност в е, пустинята Негев? Какво очаквате? Какви стъпки възнамерявате да се предприемат? Какви реакции очаквате от Европейския парламент или европейските институции като цяло? Благодаря. Eh, Председател. И сега последният е, колега, господин Дерек, обаче трябва да имате предвид, че трябва да се предложат и отговори на зададените въпроси. Всъщност аз имам един основен въпрос и той е следния защо бюрото не успя да покани представител на Израел. Има две места, които са свободни и смятам, че би било добре да се изслуша становище и на другата страна, защото, що се отнася до Израел, държавата Okay. Um, <coughs> um, uh, Израелската държава, според мен, е, трябва да е, вземе предвид е, цялата страна. Страната не се състои само от приятели, които желаят благото на Израел. Много печелят от добрите държавни структури на Израел и то с всички средства. И въпреки всичко те не искат Израел да бъде унищожен с всички средства. Така че аз бих искал да попитам сега, защо ситуацията на бедуините е такава каквато е и всъщност какво е положението на бедуините в други части на Арабския полуостров. Знаем, че стотици хиляди евреи са били изгонени от арабските държави и са прияти в Израел като бежанци, които пък са били прогонени от своите страни. Защо? Защото не са имали шансове за живот там. Израел е била принудена като държава много ви моля, нямаме достатъчно време, казва председателката. Сега нека не започваме дебат. Просто става дума за възможността да зададете въпрос така че е, да дадем възможност и на членовете на панела да отговарят. Имам предвид хората, които сме поканили сега. Много ви моля, оставете им време за отговор. Всъщност, моят въпрос е какво е становището на израелската страна. Bueno, la, la parte israelí no está en la mesa, está invitada como siempre a, a atender la, la sesión y, y después, si tenemos tiempo, le daremos la palabra, así como a la embajada. Израелската страна също е поканена. Ще получи веднага думата. Бих казала по една минута за всеки, за всеки от поканените гости. Започваме в предишния порядък. Така че започнете. Благодаря. Когато говорих е, за бедуинското арабско а, общество и общност, аз исках да се насоча вниманието си, разбира се, в, а, за общността в Негев и Галори. А, има обаче разлика. И тези, които проучваха въпроса с унищожението на жилищата, бях аз, не друг. И аз предупредих правителството за този проблем, как всичко това се отразява на децата. И Казвайки всичко това, мога да заявя, че много средства бяха вложени с цел подобряване качеството на живота на хората. Виждам повече студенти. Виждам известни промени, които са се случили. Аз съм професор в университета и а, а, така, че аз не искам да се кандидатствам за друг, а, друг университет, аз съм на постоянен щат там. Така че да, има проблем по отношение на земята, има спор за земята и мисля, че и двете страни, правителството на Израел и бедуинската общност трябва да водят преговори, за да могат да намерят начин да разрешат проблема за земята. Знае, че това е а, много голям проблем. Не искам да отстоявам нито една от двете позиции. Има проблем между двете страни но във всеки случай в цял свят има проблем с е, е, автохонно население. Това е факт. Трябва много добре да съзнаваме какви са проблемите, така че какво искам аз да предприема сега? През последните години работя по тези въпроси. Бих искал да се стигне до резултат, за да може е, всъщност да се уважават другите, другостта. Е, голяма разлика съществува. Пропаст има между юдейски сектор а, е, и, и останалите. И ние като бедуини и, а, е, и трябва да направим много повече, за да можем наистина заместо с другата страна да преодолеем тази дискриминация и страха, който съществува. Благодаря за въпросите ви, втори оратор госпожа Рубабия. По отношение на взаимоотношенията и липсата на равновесие във властта между доминантните израелци и палестинците, независимо дали са бедуини или не, тук имаме предвид дискриминационна институционализирана политика срещу палестинците. Тук не говорим за принципите на демокрацията. От една страна, тук е демократично за е, е, юдеите, демократично за нас. Ние пък искаме равнопоставеност. Това е нещо изключително просто, и чисто практическа гледна точка. Ако сравнявате Израел, Израел с, с средиземноморски държави, е, ще кажете, да, ОИСР тук може да бъде посочен, но трябва да започне да действа страната като такъв член, да не унищожава гражданите си, да няма подобно агресивно отношение, да не използва агресивно репресивни мерки. Това оказва въздействие на живота на хората, на жените, на децата. Семейства остават без жилище. Това е нещо изключително важно, основно право. Председателката, благодаря. Заповядайте. Да, благодаря. А, мисля, че тук в нашия панел уточняваме какво е положението наистина в тези земи с тези територии. И в моето изказване аз говорих е, за бедуините в западната ивица, окупираните земи. Важно е да подчертаем, че става въпрос не само за човешките права на бедуините, които са нарушени тези права в е, тази ивица, но е изключително важно да видим нарушенията срещу международното хуманитарно право. И аз се спрях именно на този аспект в моето изказване. Тук бихме желали да има подкрепа, подкрепа на европейските институции и на политиката в тази насока. Така че притесненията ни, които имаме за бедуинската общност, да бъдат разгледани, да не бъдат принуждавани да напускат е, територията си. Така че когато разговаряте с е, други страни и с представители, надявам се ще обърнете внимание на тези дискриминационни практики. Правата на хората трябва да бъдат е, уважавани. Това ще принесе до развитие на хуманитарните въпроси и подстояване на правата на тези общности. Благодаря. Благодаря. Накрая ще дам думата на представителя на Израелското посолство. Имаме много малко време. Моля ви, бъдете кратък. Благодаря. Само да забележа нещо. Изглежда, че е малко небалансиран този дебат малко тук се изкривяват фактите за определени цели. Изглежда, че Европейският съюз последователно а, а, не желая да координира а, плановете си за изграждане на незаконни структури, да координира тези планове с израелското правителство, които след това биват разрушени разрушаването на подобни сгради става само с одобряването на Върховният съд. Дори когато има а, различия по споразумение, по тълкуването на международният хуманитарен закон, ние отговор, действаме като а, отговорна страна. Много добре, е, по-добре е да се координират нещата по-добре предварително, за да се избегне разрушаването колкото до, помощ, няма тук никакво а, разминаване с а, закона. Необходимо е предварително одобряване за а, планове за строителството. От 1970 години съществува министерство, което се занимава с тези планове строителството в земята на бедуините. Необходимо е, значи, да се работи в полза на палестинците, е, като се избягват едностранни действия, които могат само да навредят на отношенията. Благодаря. По време на изслушването ставаше дума също за бедуините. Както и да е. Ако сега чуем представителката на Израелското посолство и тя каже, че има неравновесие. Какво да кажем ние сега, представителя на палестинската страна? Благодаря, госпожо представител. Искам само да напомня на представителката на окупационната сила, защото става дума тук за окупирани територии, окупирани с сила и в е, противоречие с международния закон. Какво е шокиращо, госпожо председател? Тази политика на, на преместване на население и разрушаване на постройка на сгради не е нещо ново. Това е политика на Израел от 1948 година, политика, която е много добре документирана и не е един път доказвана нейното съществуване. От 1967 година до сега Израел е разрушил 48 000 палестински къщи в териториите окупирани след 1967 година. 130 селища а, са а, засегнати от а, преместването на тяхното население другаде. Редица други а, а, също са обект на преместване. Трябва да почета, госпожо председател, че Израел е единствената страна, не е единствената страна, която има партньорство с Европейския съюз. Аз говоря за факти, които са от много години, от 60 години насам, не са от вчера. В тези незаконни селища живеят израелски а, служители на израелската власт. И ние знаем, госпожо председател, че има и европейски граждани с двойно гражданство, които живеят в тези селища. И бихме искали вие, госпожо председател, да потърсите отговорност от тези европейски граждани, които живеят там, за да може те да отговарят, да отговорят за стопят, живеят в подобни селища. Да, Представителят на СВД, за съжаление, не дойде, защото е възпрепятстван поради болест. Има представители на комисията, така че нямаме време, но все пак давам ви думата. Благодаря много и на представителката на посолството на Израел и на Палестина. Благодаря на изказалите се ще продължим да следим темата за бедуините. След това среща